Разполагате с а, протокола, с а, одобрените текстове. Така, значи протоколът се приема от предишното заседание. Следващата точка от дневния ред е изявление на заместник-председателката на комисията и върховен представител по външно-политическите въпроси и политиката на сигурност относно военната операция на Израел срещу хуманитарната флотилия и блокадата на ивицата Газа. Бих искал да помоля госпожа Аштън да вземе думата. Имате думата. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, дебатът, който предстои е важен. Предстои да обсъдим трагичните събития и последиците, както го направихме на съвета по външните работи в понеделник. Аз поддържам постоянен контакт с заинтересованите страни. Въпросът е от голямо значение за Европейския съюз, както е видно от различните резолюции, които са внесени. Тъй, че позволете ми от самото начало да подчертая, че онова, което стана в открито море, е, край ивицата Газа, е неприемливо. Заявихме го незабавно и то ясно и на висок глас. Деветима загинаха в международ международни води при обстоятелства, които следва да бъдат разследвани. Разследването е, трябва да бъде такова, че израелците, палестинците и най-вече е, е, турските граждани да могат да приемат с доверие. В качеството на наблюдатели са изпратени двама висши представители на международната общност и това е напредък. Но Европейският съюз внимателно ще запознае с констатациите на анкетната комисия. Е, вниманието на световната общественост бе приковано от а, е, трагичните събития и все пак трябва да си припомним а, е, с каква цел а, се бе опътила към газа тази флотилия. Тоест, първопричината е ужасяващото положение в Ирицата Газа, което отново е в полезрението на международната общност. Аз лично станах свидетел на това положение, госпожи и господа. Преди три месеца бях един от първите политици влезли в ивицата Газа от към Израел в продължение на, на повече от година. И бях е, е, шокирана. Е, в съседство с една от най-модерните страни в света стоки се превозват с впрегатен добитък. Израел разполага с една от най-напредналите образователни системи. В същото време децата в Газа са лишени от елементарно образование. Гражданите, живо, живущите в Газа са лишени от елементарни битови условия условия. Допуска се брашно и маргарин, но оцет, прясно месо и шоколад не. Възпрепятства се по всякакъв начин възстановяването на, на сградния фонд, на, на економиката, подклажда се екстремизъм, стоките се пренасят контрабандно по подземни тунели и разбира се не стига до онези, които най-вече се нуждаят от тях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 на външни сили, е, чието намерения са съвсем различни от нашите, се дава възможност да ескалират напрежението. На всичкото отгоре тази блокада не повишава сигурността на Израел. Нещата не могат да продължават така, трябва да се променят. И възникват два прости въпроса. Как можем да съдействаме за подобряване ежедневието на, на хората в Газа и как да направим така, че Израел е, да получи необходимата сигурност? На тези два въпроса трябва да се даде едновременен отговор. В противен случай е, бихме се провалили и, и по отношение на едини, и по отношение на други. В понеделник външните министри на Европейския съюз приеха да се предприемат конкретни инициативи и мерки за уреждане на положението в Газа като катализатор за умиротворяването на целия регион. За това е необходимо съдействието както на Израел, така и на палестинската автономия. Европейският съюз и много други представители на Европейската общност отдавна настояват за преодоляване на политическата блокада, но положението сега е друго. Първо трябва е, да бъдат отворени пропускателните пунктове, така че хуманитарната помощ и лица, цивилни, е, да е, преминават границата между Газа и Израел е, при обикновени условия, при нормални условия. И това е, е прието още през 2005 година в споразумение за свободата на движение на, на гражданите на Газа това споразумение би трябвало да бъде основна рамка за по-нататъчен напредък. На второ място би трябвало да се състави кратък списък на забранените стоки, които пораждат законен, законна загриженост у Израел. На трето място Европейският съюз има своя мисия, която би могла да бъде реактивирана – нашето присъствие е, би трябвало или да, да бъде видоизменено, или, или е, да, да, да бъде съставена нова мисия. Е, с, цел, с тази цел аз съставих работна група, която ще заседава за пръв път в петък. Съвсем скоро ще изпратим проучвателна мисия, за да видим как по най-добър начин бихме могли да допринесем за подобряване на положението в Газа и удовлетворяването на израелските възражения. По-широкият въпрос тук е за мира. Е, вдигането на блокадата би способствало за умиротворяването на района. Трябва да работим за това западния бряг и газа да бъдат обединени по същия начин, е, по който бихме могли да съдействаме за помирението е, между самите палестинци. Това е съществен елемент от решението с две държави, което е все така наша цел. Най-сетне, господин председател, положително е, че успяхме да запазим контактите между Израел и палестинската страна в така наречените разговори чрез посредник и за това трябва особено да благодарим на арабските си партньори. Аз съм сигурен, напрочен, че Европейският парламент ще се присъедини към мен в усилията ми за подобряване на положението в района. Сега преминаваме към ораторите от името на политическите партии. Господин Касоледо от името на НП. Ако някой настоява за безпристрастно, прозрачно разследване, което буди доверие под наблюдението на международните организации, това трябва да е Израел – Израел направи първата е, стъпка, но е необходимо още за да се укрепи доверието на международната общност. Блокадата на газа трябва да се вдигне. Президентът Обама каза, че то не може да е, продължи. Финансирането а, е, чрез многобройните а, тунели с помощта на контрабанда води до страдания за цялото население, а Израел не печели нищо. Джалат е, Шалип е, още е задържан. Координиране и подкрепа на международните субекти е необходима, за да е, се въведе един ефикасен механизъм за проследяване на разпространението на помощта и възстановяването. Усилията за помирение между различните палестински фракции следва да се засилят и палестинската управа трябва да възстанови контрола върху газа и най-сетне – трябва а, да се а, прояви зачитане към а, безпокойство на Израел спрямо сигурността. Благодаря. А, госпожа Деказа, социалисти и демократи. Не към вас се обръщам днес, господин председател, нето към вас, госпожо Аштон, извинете ме за това. Обръщам си към онези, които е, ни е, слушат, е, присъстващите тук участници в плаването до Газа. Трябва да е, кажа, че трагичните събития е, хвърлиха в смут душите ни. На празни бяха надеждата, надеждите е, Европа да защити пострадалите. Днес вие искате справедливост, но международна, независима, справедливост. Вие не вярвате на израелското правосъдие, макар и под наблюдението на чуждестранни наблюдатели. Тъй като наши приятели бяха убити, тъй като Израел незабавно унищожи всички следи от нападението, филмите, е, фотоапаратите, телевизионните камери, залечи всички следи, така че три дена по-късно да състави колаж на собствената си версия е, за случилото се. Израел а, е, а, е, третира тези хора като терористи и всъщност нищо не може да се разбере във връзка с случилото се. Необходимо е правосъдие, в което може да имаме доверие. И днес е необходимо безусловно вдигане на блокадата на газ. Аз е, ви обещавам тържествено, че няма да ви разочароваме. Госпожо Аштън, не отговаряйте на мен, отговорете на тях, тъй като те ни гледат, както ни гледат отдавна, с изумление предвид случващото се. Общата резолюция на парламента заклеймява нападението, настоява вдигането на блогадата, но парламентът утре ще изисква е, да бъде въздадено правосъдие, е, а и ако ние забравим този свой ангажимент, пострадалите ще ни го припомнят. Искам а, да изкажа моята съпричастност към близките на жертвите, загинали по време на а, тази атака от страна на Израел. Всички а, осъждат а, постъпката на Израел и днес а, искам да добавя, че ние все пак а, трябва да сме готови да изслушаме и позицията на Израел. Диалогът не трябва да се прекъсва. А, всички се страхуват от нарушаване на сигурността. Е, Израел е, се чувства неразбран в една несигурна ситуация. Ние искаме да се запази връзта в Израел, както и е, моралните ценности там. Трябва да изслушаме основанията и на Израел, както вече подчертах трябва да кажем, че ние от години не разбираме политиката, която води тамошното правителство. Това е една линия, която тя следва и тя кулминира в нападението върху флотилията. Разбира се, всички осъждаме блокадата върху ивицата Газа, която е там от години. Ако не поддържаме един диалог, по този начин ние улесняваме екстремистските групировки и от двете страни. Трябва да водим една политика, която да води до обединяване на тези два народа. Трябва да се вдъхновим от дългогодишната ивритска традиция. Разбира се, международната общност осъжда нападението срещу флотилията. Това означава също и показва, че политиката е излязла извън релси. Сега, когато разполагаме с нови институционални инструменти, можем да ги използваме. Нека е, да направим така, че нашият глас да се чуе ние се изразихме срещу нечовешкото отношение а, там, но а, трябва да се погрежим политиката да е по-убедителна. господин Комбендит, господин председател, госпожо Върховен представител, смятам, че тук всички сме съгласни, че трябва да бъде заклеймено нападението срещу корабите, опитали се да преминат през блокадата на газа. Мисля всички приемаме, че израелската политика, такава каквато е, такава каквато се провежда в продължение на години, води Израел в задънена улица, от която Израел трудно ще се измъкне. Това е ясно. Въпросът е как да се промени тази политика. Вие сама казахте, необходимо е все така да се опорства в усилията за помирение или да кажем споразумение между е, палестинските фракции, аз би ги нарекал сили. И още нещо. Управата на газа, независимо дали ни допада или не, на мен не ми допада, все пак не е, е е, е, палестинската администрация, палестинската автономия, а Хамас. Край на кращата политиката е политика на реалността. И следователно е, трябва да намерим начин да преминем през блокадата и да преодолеем застоя в умовете вие е, казвате, че трябва да бъдат отворени пропускателните пунктове и не само РАФа, всички пропускателни пунктове трябва да бъдат отворени. Европейският съюз трябва да е в състояние да настоява и да предложи е, мерки е, за контролиране на е, пропускателните пунктове. Защо не представители на турските въоръжени сили, например? Иронично би било, но съвместно германски и турски войници биха могли да свършат тази работа да контролират и потока на, на, на е, лица и на стоки. Ще говоря на немски. Ще продължа на немски, тъй като се казва, че ам, в Германия все още се изпитва чувство на вина по отношение на израелския народ. Когато човек а, има добра съвест, то тогава трябва да се каже, че това, което прави Израел, преминава всякакви граници. Хората, които не критикуват днес Израел, не са приятели на Израел. Например, на Давид Косман, който съвсем правилно подчертава в Израел, че това, което направи Израел е причината, поради която Израел е основан като държава и това, което се случи противоречи на тази причина. Израел всъщност не иска да осъществи своята голяма мечта, а я разрушава с тези си действия. Европейците не трябва да се опасяват да изразяват критика както срещу израелците, така и срещу палестинците. Трябва да кажем, да, ние имаме нужда от стабилност в региона, но тази стабилност ще я получим само когато ние като европейци сме готови наистина да застанем по средата като посредници, а също и като сила, която ще въдвори ред. Без нашата намеса няма да настъпи мир и ред апелирам към вас и към всички европейци да изготвят предложения, да дадат своите идеи, да дадат своят принос, така че в този регион да се предприемат конкретни мерки и да бъде премахната блокадата. Благодаря ви. Voorzitter, op 31 mei. при намесата на израелските сили срещу кораба Махмара имаше и други, освен хуманитарните работници. Ето защо израелските войници са се са били принудени да открият огън. Да, нормално е, че на тези кораби никой нямаше да ги чака с кафе и сладкиши. А, нормално, че израелската армия ще иска да спре тези кораби, въпреки че имаше и други альтернативи а, като реакция на, на места на а, тази флотилия, като а, например да се подходи по един по-мирен начин. На борда на един от корабите а, бяха двама души, които са много известни европейци. Един от тях е а, Нобелов лауреат за мир. Трябва да има ясен списък с това, кое е разрешено и кое не да се внася в е, а, ивицата Газа. На 31 май израелската армия напада флотилията на мира, която превозваше хуманитарна помощ за гражданите в ивицата Газа. Деветима души бяха убити и десетки бяха ранени. Това не е първият път, когато израелската армия прави такова престъпление и нарушаване на човешките права. Ähm, не е справедливо милион и половина души да бъдат затворени и притиснати до стената, както и да бъдат подложени на постоянен обстрел. Най-накрая няма ли Израел да поема отговорност за своите престъпления? Всеки ден се полагат усилия за решаване на един проблем, който а, съществува от десетилетия и единствено източник на проблема е Израел. Израел прогонва палестинците от собствените им домове. Не трябва ли да заклемим тези нарушения на човешките права? Утре ще гласуваме резолюцията, свързана с нападението на Израел срещу флотилията на мира. Всеки един от нас и всички заедно трябва а, да се погрижим всички отговорни лица да бъдат изправени пред съда. Накрая булката да бъде вдигната и в региона да зацари мир. Ние трябва да спомогнем за прекратяване на този двустранен конфликт и да помогнем на двата народа. Господин Белдърс de turkse regering en de turkse stichting voor humanitaire. Благодаря, господин е, председател. Не е, могат да бъдат отделени въпросите за ролята на турската страна в е, случая и е, е за зачитането на правата на човека в тази страна. Защо обаче Европейския съюз е, и вие, е, госпожо Върховен представител, мълчите по отношение на ролята на Турция в изкалирането на, на напрежението? Вие добре знаете, госпожо Върховен комисар, че една фундаменталистка ислямска организация е двигател на е, операцията е, на хуманитарната флотилия какво каза нейният ръководител а, а, миналата година. То, неговите изказвания са определено антиизраелски. Под благосклонното око на правителството на Ердоган тази фундаменталистка организация е оставена да провокира напрежение. Кога в края на краща Европейския съюз ще е, поиска сметка от Турция, е, страна кандидатка за членство в Европейския съюз? Е, госпожо Върховен представител, вие би трябвало да се борите и за освобождаване на Гилат Шалит. Благодаря. Госпожа Доц, една минута. Уважаема баронеса Аштън, приветствам вашето изказване. Аз добре си спомням първото ви изказване за Израел и Газа и виждам, че днешното ви изказване е малко по-премерено, макар и не толкова пълно, колкото посочи и колегата Комбендит. Аз проявявам пълно съчувствие към а, тежката участ на невинните, а, които живеят а, под а, обсада. Израел а, се а, опитва да се спаси от вноса на ирански ракети чрез блокадата на газа и по този начин да предотврати нападенията срещу своите граждани. Всяка държава има право да защити гражданите си от нападения. За обикновените жители на газа това поражда трудности и аз нямам никакво съмнение, че мнозина биха приветствали така наречената мирна флотилия. Но кои бяха на борда? Всички ли бяха водени от благородни подбуди? За мен това беше един е, опит да се е, постигне политическа е, провокация дори и сцената на загубата на човешки живот не би било а, съзидателно за мирния процес. Накрая искам да кажа, не, вашето време е приключи, казва председателя. Без никаква хуманитарна помощ. А, след над 400 а, дни продължава да има хора. Благодаря. Господин Салафранка, заповядайте. Президенте, con independencia de las versiones contradictorias, flotilla humanitaria. Благодаря, господин председател. Европейският парламент следва да порицае насилието, независимо от конкретните обстоятелства, да изрази съжаление за загубата на човешки живот. Тези е, събития имат сериозни политически последици. Наред с трагичната загуба на човешки живот, те ще доведат до дерайлиране на мирния процес. като прибавим към това ядрената заплаха в региона, е, господин председател, е, е, трябва да се замислим. Впрочем и за отношенията с Турция. Госпожа Аштан каза нещо, с което съм напълно съгласен. Необходимостта от възстановяване достоинството и вдъхването на надежда в сърцата на палестинците. Така само би могъл да се реши въпросът за сигурност сигурността на Израел биха били обединени умерените сили в региона в името на мира. Вярно е, че вдигането на, на блокадата е една, макар и важна, но само една от стъпките по пътя към мира. Знаем кои са другите стъпки. Признаването на палетинската държава, осигуряването на, на сигурност по границите, на, на Израел, решаването на въпроса за източен Ерусалим и, и, и така нататък, господин председател. Два са факторите за постигането на напредък в това отношение. Участие на международната общност първо и второ политическа воля. И госпожо Върховен представител, опасявам се, че за сега нямаме достатъчно мобилизирана политическа воля. Господин Дерос, една минута. Благодаря много, господин председателю. Нашата резолюция е ясна. Тя осъжда незаконните действия на Израел убийството на деветима и раняването на 29-ма. Едно независимо международно разследване трябва да изясни обстановката, но за Израел това е, е изглежда неприемливо. Точка 10 от нашата резолюция е особено важна. Тя призовава за преразглеждане на нашата политика спрямо Близкия изток. Това преразглеждане трябва да доведе и до санкции, ако Израел не зачита стандартите на демократичните държави. Санкциите следва да се е, прилагат постепенно според определен е, график, който ще е, окаже натиск за спазване на международно правните ангажименти на Израел без ангажиране на всички страни в процеса не може да се постигне решението с две държави. Изборите на ръководител на палестинската управа и на законодателен съвет също имат място в този процес, за което призовавам баронеса Аштан да следи внимателно. Благодаря, госпожа Десарнес. Можехме да констатираме е, и в резултат от е, последните събития, че блокадата на газа просто е, не може да продължава. Жертвите на тази блокада не живеят. Те преживяват от ден за ден. 80% от хуманитарната помощ просто не може да стигне до тях. Освен това, блокадата не осигурява стабилност и сигурност. Е, Тя е, служи за оправдание на управниците на газа за собствените им грешки. Европейският съюз трябва да действа, да гарантира сигурността на Израел и да положи усилия за вдигане на блокадата, евентуално под европейски контрол. Е, поне веднъж Европейския съюз трябва да говори с единен глас, е, да е, изиграе ролята си на лидер и да осигури пълно съдействие, в това число финансово, материално-економическо, и за създаването в определен срок на две държави в района. Госпожа Жоли. Госпожо Върховен представител, уважаеми колеги, след посещението ни в Газа на 26 и 28 май тази година, нашата делегация единодушно призова за незабавно, трайно и пълно вдигане на блокадата, наложена от Израел. И със същото единодушие, надявам се, се ползва резолюцията, която предстои да гласуваме. От съществено значение е да отправим единно послание, тъй като единната позиция на Европейския съюз е крайно необходима, за да може съюзът да заслужи доверие като фактор за мира. За Европа най-лошото би било към драмата от последните няколко дни да се прибави бездушието и безразличието. Европа не само има правото, а и дълг да реагира, да заклейми, да санкционира, когато мирът се поставя под заплаха от едната или от другата страна. Госпожо Върховен представител, днес на плещите ни лежи огромна отговорност. Не можем просто да се задоволяваме вече с е, е, градеж върху пясъчни основи. Необходимо е да съзиждаме мира и за това е, трябва да се въражим с храброст. Не бива да отслабваме политическия натиск върху Израел за пълно вдигане на блокадата и провеждане на независимо международно разследване. Благодаря. Господин Карим. Бронес Аштън, вашия подход е, е похвален. Посещението ви в Газа, публичните ви изявления от тогава съвсем ясно посочват е, пред е, членовете на парламента колко сериозно подхождате към въпроса. Разбира се, той е хуманитарен, освен всички други аспекти, които има, но аз си припомням историята – Откъде тръгнахме и къде се намираме днес? Съвсем ясно помня разискванията в парламента през 2006 година, февруари и април. Толкова много бяха членовете на парламента, които един след друг настояваха Европейския съюз и Израел да не отрязват пътищата на населението в Газа. Но това се случи. И нашата преценка беше погрешна. Задушаването на населението на Газа доведе до днешната ситуация и единственият начин да се реши проблема е да се реши проблема с блокадата преди всичко Израел да действа по начин, който а, да допуска разрешените стоки, а не да работи по списъка, който прилага днес. Моля ви, обърнете незабавно внимание на този факт. Благодаря. Господин Лерик има думата. Господин председател, госпожо върховен представител, от твърде дълго международните институции и нашите европейски институции все е, призовават, е, е, отправят едни и същи послания, без да действат по категоричен начин за осигуряване на сигурността и мира в региона. Необходими са действия от страна на Европейския съюз. Е, станахме свидетели на акт на пиратство по смисъл на международното право. И после последва не разследване, а фарс, е, в което разследващи са самите правонарушители. От всички усилия, които могат да се положат за облегчаване на положението на населението под блокада, най-важното е за вдигането на самата блокада. Необходимо е Европейският съюз заедно с други държави е, да е, наблюдава процеса, междувременно да се спрат преговорите за споразумение за асоцииране е, на Израел към Европейския съюз, е, да се прекъсне вноса на стоки от колониите, да се преустанови е, търговията с оръжия с Израел. Най-сетне кой ще проведе сериозно разследване за съдбата на европейски граждани в израелските затвори? Госпожо Върховен представител, вие имате възможности да действате в това отношение и ние ще бъдем зад вас. Господин Провера. Благодаря, господин председателю. След едно първоначално разследване на фактите става ясно, че флотилията е преследвала политически цели, а не хуманитарни. Цялата мисия е подготвена от турска военизирана групировка. Беше обявено, когато корабите достигнат врага, това да бъде една победа за Хамас. По отношение на Хамас, те са отказали да приемат хуманитарна помощ през, при, през пристанището Ацхат. Няма а, възможност а, въобще да се направи крачка напред към постигане на мир. От 2007 се прави опит да се спре търговията с оръжие в региона. Махмут Абас по време на срещата си с а, Обама е потвърдил тези опасения. Не трябва заплахата от обстрел на региона да дестабилизира обстановката там. Трябва е, да направим нещо, за да облегчим живота на хората в блокираната територия. Трябва е, да видим какво е участието на Турция и на Иран е, в тези действия. Господин Фандерсдуб. Благодаря, господин председател. Имаше много войници, които бяха оборудвани с оръжие, които а, бяха на борда на корабите. И въпреки а, всичко, те са а, били приветствани в кавички от хуманитарните активисти с железни прътове. Целта не е била да се достави хуманитарна помощ в Палестина, а да се провокира сблъсък с Израел на един от корабите е имало представители на военизираната турска групировка ХХ, които са били инструктирани от президента, от Ердоган. Наясно ли сте с тази информация и вярно ли е, че турската организация ИХХ е била на борда на кораба и то с пълното знание на Турция. Господин Галер. Благодаря, господин председателю. Аз подкрепям извършването на едно международно разследване но това разследване не е напълно международно, като се има предвид двамата израелски експерти, които са включени. Да, действието на Израел противоречи на международното право. И а, това трябва да бъде включено и в а, резолюцията. Това, че флотилията беше в такъв а, размер и това, че е, са се намирали хора, които а, са искали да провокират а, Израел, не отговаря много на хуманитарните цели на тази флотилия. Беше казано, че Израел не е постигнал своите цели чрез тази блокада. А, Гилат Шалит все още е ем, в затвора. Хамас също не е засилил своите а, е, позиции а, е, сред населението в Палестина. А, е, трябва да се направи стъпка напред в отслабване на блокадата. По принцип границата трябва да бъде отворена всички материали и продукти, стига да не става въпрос за оръжие и материали, които да не могат да се произведат на място. Предложението, което беше направено вчера, да се контролират приятелските кораби с хуманитарна помощ за ивицата Газа. Господин Панцери. Благодаря, господин председателю. Няма оправдание за случилото се. Според мен а, станахме свидетели на брутален авантюризъм от страна на Израел. За да е, продължи мирния процес, не може е, да се нагнетява напрежението по такъв начин. Много е трудно положението в ивицата Газа. Трагично е, че Европа не може да направи качествен скок напред в подхода си към близкоисточния проблем. И според мен, баронеса Аштън, ние трябва да изиграем една нова роля, за да се сложи край на безсмислената политика на изграждане на нови селища. Нашата резолюция е важен жалон, който призовава за действия срещу екстремизма и за постигане на целта две държави. Господин Ламсдорф, една минута. Благодаря, господин председател. Мислите ни са с жертвите от 21 май. Съчувствието ни е отправено към техните близки. Ние сме на приятелски настроени към Израел. Не би следвало да допускаме приятелите ни да водят е, неправилна политика. Ние сме приятелски настроени към Израел, именно когато казваме, че е, действията му са непропорционални и не подобават на една е, модерна демократична държава. На лице е териториална блокада на Газа, но в е, Ерусалим, в Израел е, е, е на лице политическа блокада, политическа безисходица. Е, и е, е, действията на Израел са били неправилно преценени от самата израелска страна. Не бихме могли, между другото, да допуснем рецидив на, на комисията от типа Голдстон – е, необходимо е, е на практика да се вдигне блокадата, да се отворят пропускателните пунктове и е, да бъде упражнява необходимия контрол. И също трябва да се упражни натиск върху Хамас, за да освободи Гилад Шалит. Госпожа Флотр, деветимата жертви от нападението на Израел е, които са застреляни с е, множество изстрели в е, гърба при това, са турски граждани. Можем да си представим общественото мнение в Турция, реакцията на правителството на, на тази страна. Е, и днес е, е, в резултат от натиска, който упражнява правителството на господин Ердоган върху Израел, бихме могли да се заблудим, че става въпрос за турско-израелски отношения и едва ли не за доказателство, че Турция обръща гръб на Европа и насочва политическата си стратегия в съвсем друга посока. Госпожо Аштън, би трябвало определено да установите фактите тук. Господин Ердоган е приветстван от арабското политическо обществено мнение. Вие, госпожо върховен представител, би трябвало да се вслушате в това обществено мнение, защото политическите инициативи на господин Ердоган се оказват по-ефикасни от въоръжената намеса. Всички би трябвало да се получим от това. гръцката комунистическа партия осъжда нападението на Израел срещу ам, флотилията на солидарността. И като резултат от това десетки граждани бяха ранени, деветима от тях убити. Това показва склонността към насилие на Израел, а също и това, че Израел упражнява геноцид върху палестинското население. Израелците биват подкрепяни от Съединените щати, от ООН и други империалистич, империалистически а, организации няма да е достатъчно постоянно да повтаряме, че трябва да заклеймим агресивното отношение на Израел. Трябва да не се подкрепят и да не се оказва сътрудничество на Израел в техните военни операции нападението на Израел срещу мирния конвой в ивицата Газа се обяснява от страна на Израел, че тази акция е направена с цел да се осигури защита на израелското население. Европейския съюз трябва да заеме друга позиция, защото по този начин ни изразяваме само лицемерие. Трябва да има анкетна комисия, която да осъди израелските престъпници. Трябва да се прекрати тази империалистична политика и да се възвърнат границите на Израел 79-та година със столица Ерусалим. Трябва да се придържаме към времето за изказване. Искам да ви помоля, че когато ударя с чукчето, да спирате веднага. Госпожа Сервеля. Искам да изразя моите съболезнования към близките на жертвите. Не трябва да, да сме субективни, въпреки нещастието, което се случи. Трябва да сме много внимателни трябва да се вгледаме в реалните подбуди на тези активисти. На активисти. Ние чухме изказвания на свидетели, които споменаха, че не става толкова въпроса за хуманитарни въпроси, а за политически въпроси. С цялото ми уважение към Турция, обаче, не смятам, че Турция ем, има правото да участва в такива ем, освободителни акции и действия. Искам да ви помоля, госпожо Аштън, да създадете една комисия, която да разследва тези събития и ам, тази комисия да проучи какви са били подбудите точно на тази турска групировка ИХХ. Господин председателю, вярно е това, което казаха някои колеги, че зад мирната футилия са се крили политически подбуди но а, все пак нападението а, върху, срещу флотилията от страна на Израел е неоправдано, тъй като деветима души бяха убити а, чрез в хуманитарната помощ са били включени и инвалидни колички и други предмети, които могат да помогнат и да са в полза на палестинските граждани. Европейския съюз, разбира се, е партньор ам, на Израел. Трябва обаче ясно да се заяви, че международното право и правата на човека въжат с еднаква сила и за палестинските граждани. Палестинското население не трябва да страда ние призоваваме представителя в комисията и съвета да изразят това становище при срещите си с Израел. Това беше един голям удар срещу усилията за постигане на мир в този регион. Ние трябва да отдадем дължимото. Госпожа Стрифлер. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искала да отправя съболезнования към близките на загиналите. Блокадата на газа, противоречаща на международното право, поражда все по-тежко и тежко социално-економическо положение в газа. 95% от предприята са затворени, е, повече от 40% са безработни Ивицата Газа почти изцяло зависи от хуманитарната помощ. Европейския съюз, е, който е най-големия донор е, е, за палестинските територии, следва да предприеме налагащите се смели мерки – преди две седмици бях на място в Газа от хуманитарна гледна точка. Положението там е непоносимо и неприемливо. И както се каза, истинските приятели на Израел са онези, които на висок глас го критикуват в момент. Блокадата е, не поражда очаквания ефект и е недостойна за израелския народ. Госпожа Аштън трябва е, да се постараем блокадата да бъде вдигната. Необходима е просто политическа смелост. Средствата ги имаме. Благодаря. Госпожа Крето. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, госпожо върховен представител, станахме свидетели на, на тежки събития с загуба на човешки живот. Блокадата на ивицата Газа всекидневно поставя под заплаха мира и възпрепятства постигането на решение. Доколкото Европейския съюз е най-големия донор в региона, ние трябва да се превърнем и в най-важен политически партньор. трябва да направим повече, така че да наложим зачитането на правата на човека в Близкия изток и да пренасочим геостратегическата позиция на Турция, е, както и на арабския свят в подкрепа на хуманитарните усилия. Е, край на кращата, трайното урегулиране на конфликта се основава на двете независими държави, за което трябва да се борим. Господин Вайгъл има думата за две минути. Благодаря. Господин председателю, баронеса Аштан, още в самото начало искам да ви призова за минута мълчание в памет на жертвите в хуманитарния конвой. Времето обаче ни е, притиска и едва ли ще можем да го направим в пълния му размер. Благодаря ви за посещението в Ивицата Газа, баронеса Аштън. Това възвърна достоинството на Европейския съюз – очите на а, международната общност и вдъхва надежди за една по-последователна роля на Европейския съюз в Близкия изток на основата на зачитането на правата на човека, на върховенството на закона, на международното право и на правата на човека, които са неотменими и жизнено важни. Решението с двете независими държави е вълшебната думичка, която се чува толкова пъти днес. Но трябва да си зададем въпроса какво става на западния бряг. Не бива да изчакваме събитията, да действаме активно. Благодаря. Господин Шопфлин, минута и половина. Благодаря, господин председател. Госпожа Върховен представител, последната криза следва да бъде разглеждана като показателна за изключително трудните отношения между Израел и Палестина. Защо до сега се оказва невъзможно да бъде намерено решение на конфликта? Лесно е да се обвини едната или другата страна. И двете страни заявяват желанието си за мир, но това, което става на място е, е съвсем друго. И далеч не е очевидно, че едно общо приемливо решение е все още част от нагласата, билото на Израел, билото на Палестина. И двете страни смятат, че интересите им най-добре се обслужват от конфликта, тъй като смятат, че всяко регулиране на, на конфликта би ги поставило в относително по-слаба позиция от тази, в която са сега. Трудно е, е, например, да, е, се, да си представим е, Израел, който би съществувал равноправно с палестинска държава, която би породила сериозни проблеми за сигурността. От гледна точка на, на Хамас, създаването на едина държава би сложило край на монопола на тази организация е, в Газа, тъй като е, ще трябва да се споделя властта с Фатах. И до тогава, е, колкото и трагично да е това, опасявам се, конфликтът ще продължава. Господин Фарм има думата. Госпожо Аштан, аз представлявах комисията по бюджетите в Газа една седмица преди инцидента с флотилията – Колкото и да е трагична е, случката, е, тя ни води до определени изводи. Разбира се, че хуманитарната катастрофа е факт. Възстановяването на сгради, на училища е изразходване на средства от е, бюджета задънената улица възстановяването се дължи и на липсата на средства. Европейския съюз трябва да промени своята политика. Сегашното положение е проблем не само за гражданското население, най-вече деца и младежи. Той има економическо измерение. Европейския съюз трябва да организира мирен транспорт на стоки до газа. Благодаря. Баронеса Латфорд, една минута. Аз съм приятел на Израел и все пак не смятам, че можем да се въздържим от критикуване на последните действия на израелското правителство. Аз не само изразявам съжаление за загубата на човешки живот, но и порицавам непропорционалните действия на израелските въоръжени сили. Няма да подкрепя резолюцията, тъй като според мен е абсурдно да бъде заклемяван Израел най-напред за нарушение на международното право и на второ място да се е, е, иска международна анкетна комисия. Израел е способен да проведе разследване, което да заслужава доверие и трябва да го стори. Опасявам се не само от Израел, а и от Турция. Приятел съм и на Израел, и на Турция. И все пак е, е, опасно е, е турската страна да разпространява листовка, в която да се твърди, че Израел е загубил своята международно правна легитимност и под фотос на същата листовка да се казва, че юдаизмът отхвърля ционистическата държава. господин е, председател, госпожо върховен е, представител. Следва да, да порицаем е, тези събития, да изразем съжаление за загубата на човешки живот. Но целта на, на този хуманитарен транспорт не е така очевидна и не, и, и не очевидно хуманитарна. Е, флотилията се оказва край е, бреговете на Газа, когато Европа води преговори, съдейства на преговорите между израелците и палестинците. Всъщност обстановката е, е объркана и такава е тя по отношение на онова, което корабите са превозвали. Е, не знаем всъщност какво са превозвали. Е, възможно е в край на краищата подобна акция да бъде проведена и по суша. Защо е трябвало да бъде проведена по вода? Наистина морската е, блокада не противоречи на международното право. Господин председател, Израел се стреми към уверения за своята сигурност, за прекратяване на ракетните, ракетния обстрел, преди да може да вдигне блокадът. И на този тероризъм наистина трябва да се сложи край. Организацията за освобождение на, на Палестина би трябвало да признае израелската държава и да освободи задържания е, израелски е, войник. Госпожо Аштън, мога да се присъединя към вашите думи. Европейския съюз трябва да вземе активна роля в тези действия. Европейския парламент трябва да следи дали е, комисията и съвет изпълняват своите задължения. Хуманитарната а, флотилия също не може да излезе безнаказана от а, тази акция и това действие, което се случи. Стратегията за сигурност на Израел трябва да е превентивна стратегия, и не може параметърът, който е изградил Израел за своята сигурност и всичко, което е извън, излиза, не, не, и всичко, което излиза извън тези рамки, да се счита за заплаха. А на второ място блокадата трябва да бъде вдигната и трябва да бъде възобновен мирния процес трябва да се а, създаде една международно призната палестинска държава. Господин Бун... Господин председател, госпожо Върховен представител, нападението срещу а, а, цивилни плавателни средства от израелските командоси наистина следва да бъде разследвано безпристрастно а, и по начин, който вдъхва доверие. Но как е възможно анкетната комисия да бъде едновременно съдник и да е била в известен смисъл участник в разследваните събития. Е, тук е, се засягат е, интересите на международната общност. Би трябвало Европа да прояви по-голям интерес е, към е, този случай и да положи повече усилия за намирането на политическо решение, основаващо се на две държави, е, чиято столица на едната и на другата да бъде Ерусалим. Европа до сега е полагала сериозни усилия за економическото развитие на палестинската територия, но за съжаление отсъства от политическия процес, който би следвало да доведе до създаването на палестинска държава добрата финансово-бюджетна воля, която проявяваме, не е достатъчна. Необходимо е да изразим и политическа воля и да направим така, че гласът ни да бъде чут. Благодаря. Господин Хавет. Благодаря, господин председател. В това толкова кратко време просто искам да повторя казаното тук от шестима потърпевши. Девет души бяха убити, 55 ранени. 7 от тях продължават да са в тежко състояние. От 32 различни държави бяха хората на борда. От най-различни религии и култури. Товарът беше изцяло хуманитарен, изцяло от а, индивидуални дарения, изцяло в зачитайки принципа на ненасилие. Но се стигна до убийства. Целият свят чу вика на а, жертвите. Корабите ще продължават да пътуват, дори и да бъдат отново нападани. Думите вече не са достатъчни. Нужни са и дела. Господин председателю, една страна – която прибягва към законното си право на самозащита, не бива да погазва правата на човека и международното хуманитарно право. Благодаря. Господин Келам. Минута и половина. Господин председател, ако сериозно настояваме и ние настояваме за безпристрастно международно разследване на този трагичен инцидент, би трябвало да избягваме и прибързаните изводи. Днес с особена предпазливост бих могъл да твърдя, че тази акция от страна на флотилията няма каквато и да било обвързаност с екстремистски настроени сили. Главното тук е подходът да бъде балансиран. Призовавайки Израел незабавно да вдигне блокадата на ивицата Газа, ние призоваваме и Хамас, който е, е дошъл на власт с военна сила и отказва да признае правото на Израел на съществуване. Призоваваме Хамас незабавно да установи всички нападения срещу Израел двата процеса, подобряването на положението в Газа и на сигурността на Израел би следвало да бъдат неразривно свързани. В рамките на квартета, госпожо Аштън, би трябвало да предприемете инициативата за осигуряване на международно наблюдение на пропускателните пунктове към ивицата Газа, а Европейският парламент би трябвало да работи за преориентация на цялата политика на Европейския съюз към Близкия изток. Господин Бусотил. Благодаря, господин председателю. Присъединявам се към колегите, които осъдиха нападението над флотилията, опътена към Газа. Нападението беше резултат от непропорционалните действия на Израел и те доведоха до трагедия, в която загинаха много хора включително и онези, които винаги са търсили умереност в решенията. Никога не сме казвали, че Израел не може да защити своите граждани. Същевременно обаче трябва да подчертаем, че подходът на Израел сякаш предполага, че е, могат да се убиват всякакви хора по всяко време. Това вече е неприемливо. Затова се присъединявам към колегите, които призовават за безпристрастно разследване, което да установи какво точно се е случило и Израел да поеме своята отговорност. Благодаря госпожа Басеско. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Положението в Каза и при скърбния инцидент влияе отрицателно върху стабилността в Близкия изток и води до преки последици, накърняващи мирния процес в региона – положението в Газа е, е достойно за съжаление и порицание. Аз се възползвам от възможността да изразя съболезнованията си на е, роднините на пострадалите. От друга страна смятам, че Израел може да излече по-голяма полза от готовността си да сътрудничи е, с международната общност. Приветствам готовността на Израел да създаде анкетна комисия, но това не е достатъчно Разследването трябва да бъде проведено от Международна комисия, която е независима и обективна. В същото време следва да бъде създаден механизъм, който гарантира достъпа на хуманитарна помощ до ивицата Газа, без да се накърняват законните очаквания на Израел за сигурност госпожо Върховен председател, би трябвало неумерно да работите за решение, основано на две държави в регион. И накрая апелирам към всички заинтересовани страни да се въздържат от ескалиране на напрежението в регион. Пълното съдействие на анкетната комисия и продължаването на преговорите за умиротворяване на региона са от съществено значение. Благодаря ви за вниманието. само 6-7 души ще можем да поемем няма да има възможност за повече. Госпожа Андрикиене и категорично ще се придържам към едната минута. Благодаря. Само няколко бележки. Първо, насилието, особено ако води до загуба на човешки живот, винаги трябва да бъде заклеймявано. Но трябва да се установи кой пръв е прибягнал до насилие, когато Израел прихвана флотилията. Второ, приветствам готовността на Израел да включат двама изтъкнати международни наблюдатели в, наследва... в разследването, което ще гарантира неговата безпристрастност. Това решение е мъдро преразглеждането на блокадата на ивицата Газа и вдигането на блокадата е призив на международната общност. Но какво ще каже международната общност, когато отново почна да падат ракетите върху ивицата Газа и да бъдат избивани невинни хора? Благодаря, господин Хидалго. Една минута. Бяха убити хора, които се бяха ангажирали а, с един солидарен акт. беше обявена на декларация за независимост от 1967 година. И има много неща, които трябва да бъдат разследвани, има много факти, които трябва да бъдат проверени. Късно, рано или късно трябва да се създаде един морален трибунал, който да а, разследва действията на държавата Израел. И имаме нужда да се даде един трибунал за военните престъпления на Израел. Е, Благодаря, господин председател. Става въпрос за, за катастрофа е, и, и военна, и, е, и медийна, и хуманитарна, както и политическа. Никой не отрича това, дори в Израел не се отрича необходимостта блокадата да бъде вдигнат. Но нашата, нашата а, резолюция, която заклеймява а, а, събитията при 17 точки е, въобще не подлага на съмнение мотивите на участниците е, в е, тази хуманитарна акция. Всички са видели видеокадрите, всички са видели призивите за чихад. Ясни са връзките между е, фундаменталистите и антисемитски настроените организации в Турция. Това трябва да се каже, тъй като половин истина не е истина. Господин Бутикос. Моля, включете микрофона. Господин председателю, аз се присъединявам към критиката към Израел, изказана от моите колеги, или по-точно изказването на господин Салафранка. Европа, ако иска да е един ефективен актьор в Израел, трябва да се, да продължи да изказва критика към Израел но не трябва, разбира се, да се подклажда омраза и враждебност към Израел. Когато някой обвинява Израел в поредица от военни престъпления, но не намира начин а, е, да накаже Израел, това не е приемливо. Също неприемливо е, когато се обвинява някой а, е, в геноцид без доказателства. Не, не е приемливо, според мен, да се признае правото на Израел на съществуване. Трябва а, да предприемем подходящите действия, защото така сме неефективни. Дълбоко съжаляваме е, за е, убитите е, от флодилията, но какви са тези нападки срещу Израел в пленарната зала? И без да е съвършен Израел, той все пак е демокрация. Един канадски един британски експерт участват в безпристрастното разследване. наистина а, беше шокиращо да се види с каква настървеност реагираха активистите на фундацията IHH. Защо а, в една потенциална конфликтна зона те водеха жени и деца? Защо а, се а, пренасят а, ирански оръжия? Това са напълно легитимни въпроси и те също трябва да бъдат взети предвид. Благодаря, господин Маринеско. Една минута. Е, Благодаря, господин председател. Европейския съюз доставя постоянно хуманитарна помощ в конфликтната зона. Хуманитарната помощ трябва да продължава да достига този регион и да помага на гражданите там. Трябва да имаме ясни действия и трябва да се заклеймяват терористични актове и контрабандни действия. Ние трябва да се ангажираме за едно партньорство с Израел. По този начин Европейския съюз ще може да окаже положително влияние върху този регион. Трябва да намерим дългосрочно решение. Como militante de un partido humanista, defiendo todos los derechos. Като активист на хуманистична партия, аз отстоявам правата на човека и заклеймявам насилието, в това число упражняваното от Хамас. Случилото се с хуманитарната флотилия е поредно доказателство за системната несъразмерна употреба на сила от страна на израелската страна а международната общност твърде често отвръща поглед от това. Моля ви, госпожо Аштън, да се намесите смело за вдигането на блокадата, за прекратяване на окупацията, за разрушаването на стената, така че в край на краищата мирният процес да доведе до съвместното съществуване на две държави. Проявете смелост, госпожо Аштън. Трябва да наричаме нещата с имената им. Така ще ни уважават. Europa er Israels venner. Det har vi altid været, og det har der været. Европа е приятел на Израел. Винаги сме били е, приятел на Израел. Но ние не се държим като добри приятели. Ние оставяме Израел да действа произволно, да руши собствената си репутация и да подкопава е, мирния процес е, с е, своите съседи. Парламентът с висока степен на съгласие излиза с ясна резолюция. Така че, баронес Аштан, вие разполагате с необходимите средства, разполагате с възможността да направите нещо, да помогнем на Израел. Защото ако нещата продължават така, това ще е края на Палестина и края на Израел. Трябва вече да излезем отвъд мъглявите е, приказки и размахването на пръст. Трябва да се действа на практика. Надявам се, че ще го направите. Благодаря, господин Обермайер. Много жалко, че а, този акт на насилие от страна на Израел не беше подложен на достатъчна критика от наша страна. И сега изведнъж а, турското правителство стои зад а, тази флотиля, но ние знаем, че години наред тази блокада върху ивицата газ е поставена. Ние трябва да призовем и двете държави да седнат и да преговарят за установяване на мир. Трябва да се вдигне тази блокада. Трябва да има и комисия а, наблюдение в ивицата Газа, която също ще е от помощ. А, апелите и призивите са нещо хубаво, но ако те не са подплатени с санкции, тогава са безпредметни. Последните двама оратори са госпожа Дюран и госпожа Девераки. Извиняваме се на другите. Госпожа Дюран. Благодаря, господин председател. Госпожо Аштан, позволете ми да добавя още нещо. Милиони е, европейски граждани, а и тези от извън Европа, очакват от Европейския парламент и от Европейската комисия действия, които да съответстват на тяхното възмущение. Очакват повече от е, повече или по-малко твърди декларации. Жертвите от е, месец май вече не допускат безнаказано, съгласно е, международното право. Някои от тях са тук е, в галерията. Става въпрос за ангажирани е, младежи, които работят в името на мира. За да запазим тяхното достоинство, а и своето, следва резолюцията, която ще гласуваме утре, да бъде приложена на практика. При липсата на реакция от страна на Европейския съюз, хиляди ще сметна, че само радикализацията осигурява решение на техните проблеми. Госпожа Девера има думата. Няма я. А, е, е, израелското нападение е, поражда загриженост и налага заклеймяване на нарушението на международното право и правата на човека. В край на краища политиката на Израел се обръща срещу израелските граждани, тъй като така едва ли се засилва сигурността на страната. Очакваме Израел да се откаже от политиката на силата е, бих искал да кажа от друга страна, че е, оркестрираното от Турция широко медийно е, отразяване на случая поставя под въпрос чисто хуманитарните цели на операцията. Към това можем да добавим и подготовката за нея. Израелската страна следва да приеме значително международно участие в разследването, е, за да се намери отговор на зададените въпроси и умиротворяване на региона. Е, Благодаря, господин председателю. Преди всичко, от тези разисквания за мен става съвършено ясно – че е много важен нашия призив за безпристрастно разследване. Чухме различни становища, но е съвсем ясно едно. Деветима са убити. Техните семейства, техните близки са опечалени. Най-малкото заради тях трябва да се проведе това разследване, за да се установят точно събитията. На следващо място, тук чухме настояване да поддържаме контакти с всички наши ключови партньори. Потвърждавам, че поддържам връзки с Турция още от първия ден. Разговарям и с Израел. Вчера още веднъж разговарях с външния министр с президента Абас на палестинската оправа говорих днес в Брюксел. В петък ще дойде външния министр да говорим с държавния секретар Клинтън, с специалния пратеник Тони Блеер, буквално през часове се чуваме три пъти в седмицата. Той е в региона и се връща обратно. С 27-те държави членки също поддържам връзки. В понеделник на съвета по външните работи въпросът беше разискван задълбочено. Всичко това има голямо значение за изясняване на позицията ни от тук нататък. На следващо място Искам да подчертая още веднъж каква е нашата амбиция. Искаме сигурен Израел, който живее в мир. А, призовавам за освобождаването на Шалит. Тук в Страсбург се срещнах с баща му неодавна. Но също така, след посещението в Газа, се убедих, както и уважаеми членове на парламента, че населението на Газа не може да живее най-обикновен всекидневен живот. Чудото на бита за тях е нещо непостижимо. Не могат да учат, не могат да пътуват. 80% от населението зависи от продоволствените помощи, които идват от международната общност, най-вече от Европейския съюз. Много деца не ходят на училище, много хора не работят, Разговарях с е, представители на гражданското общество, на правозащитни организации, е, на е, бизнеса. Те обясняваха какви са техните потребности. Аз съм съвършенно убедена, че сигурността на региона и на Израел зависи от това какво може да се направи по проблема, за който ви говорих. Надявам се да сте съгласни с мен, че трябва да предприемаме действия, не само да говорим, това чухме и тук. Действията на квартета са изключително важни, за да може от 112 разрешени стоки да се премине към списък кратък на стоки, които са забранени и всички останали да бъдат допуснати. Това само по себе си ще има огромно значение – като а, имаме предвид колко много а, стоки не се допускат. Брашно се допуска, макарони не. А, пресни плодове да, сушени плодове не. Каква а, е разликата, защо се случва така? Или пък за граничните пунктове. Някои от вас сте ги виждали. Имахме мисия, а, която а, провери какво е състоянието на един от пунктовете. Разговарях с членовете на мисията и по други пунктове е възможно да се осигури свободно преминаване на стоки. Иначе казано, уважаеми депутати, стремим се да работим за да се създадат сериозни възможности Европейският съюз да допринесе за отварянето на а, границата, за да могат а, да минават стоки за задоволяване на потребностите на хората. И най-сетне, всичко това е на фона на подкрепата на а, водещите се а, преговори, не пряко чрез посредник. По такъв начин, се надяваме, че ще можем да преминем към реални, непосредствени, преки преговори още тази година. В момента се уточняват подробностите от моето посещение в Израел, в Палестина и в региона като цяло. Усещам колко важно е да се напредне още сега колкото и да е голямо напрежението, да се стремим да свалим това напрежение в Газа и да се постигне траен мир, за да може обикновените хора да се радват на простите неща в живота, да гледат децата си, да им създават възможности да живеят в мир. Благодаря. Αγαπητοί συνάδελφοι, έλαβα 7 προτάσεις ψηφίσματος για την παράτωση αυτής της συζήτησης. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί. Дискусията приключи. Утре в 12 часа ще бъде гласувана резолюцията. Госпожо Върховен представител, Имате ли нужда от още време? Не. Тогава преминаваме към следващата дискусия. Господин Господин Мартинес Мартинес ще поеме председателството. Ето защо прекъсвам заседанието за няколко минути.